в Дания. За това искаме да останем извън еврото и, и той, е защото искаме а, датските политици да решават економическата политика. Благодаря. Следващото заседание ще се проведе ще се проведе след две седмици тук в Брюксел и ще бъде посветено на Европейския съвет.